afternoon. Good afternoon. Now it's time. Колеги, сега е време да пристъпим към обяснението на вота. Първите обяснения започваме с госпожа Маковей. Okay. First, Uzbekistanul un președinte fidel al Rusiei. EU, Uzbekistan Partnership and Cooperation Agreement and the така, значи по е, споразумение за партньорство и сътрудничество е, с е,